Американците имат е, репутация на доста открити, е, както колегата Джуди Гардлен би казала. Аз не си е, пестя думите, когато трябва да изложа възлите си, но господин Лавиния каза, че е, трябва да се проведе гласуването. Сега вече знаем за какво става дума какъв е залогът. Имаме списък за гласуване и няколко от групите тук е, е имат е, ключово гласиване. Аз исках да има сигурност. Е, ние, британците, обичаме да си вършим нещата е, до край. Понякога Уверен съм, че в тази зала ще свършим добра работа, това, което трябва ще направим. Така че без повече бавни, господин председател, мисля, че можем да започнем да гласуваме. Благодаря, Ян. Няма да а, е, откривам дискусия по а, е, въпроса Питър. Да благодаря на Данкан за работа и на другите колеги, които помогнаха в това. Добре е, че ще гласуваме, защото всичко е ясно. Искам още нещо да кажа. Моята група, всъщност в списъка за гласуване имаше някакво недоразумение, но е важно, за да са наясно колегите да го кажа. В НЕП има един член, по който нямаме компромис, където ще гласуваме различно. На страница 7 е този въпрос. Искам само да заявя, че ние сме против е, внесеното предложение за изменение от 2011 до 2016. Е, за нас това е въпрос на ключово гласуване. Става дума за 2017. Това е, е измерението от Юта Готеланд и още няколко други депутата. В списъка имаме минус от НП, но не е ключово гласуване. Значи ако 2017 е, се възприема от социалисти демократи, демократи, тогава ще гласуваме ключово. Е, е, както казах от името на нашата група, това не е ключово гласуване. За другите групи очевидно явно е решаващо. канала на Галски на ирландския 13, да, просто за ваша информация. Желаете да вземете думата ли? Искам само да благодаря на всички, на Данка и Питър Лиза. Но наистина много важна работа се свърши, но да започваме да гласуваме. Само да съобща преди началото на гласуването че в списъка е допусната грешка и 337 по параграф 56 е, поправя се председателя и 37 се счита за включен в компромис 13. Така че е, по ИТР 37 няма да гласуваме. Съжалявам за тази пропуск. Това се случва понякога, като се работи до късно. Сега да започнем гласуването. Имате ли картите със себе си? Моля, пригответе картите си, защото вероятно ще е трудничко, ако нямаме, ако нямате карти в днешното гласуване. Мис Коли Ланген, без карта само. Добре, всички ги имате. Мистер Гамбус is waiting for your voting card. Okay. Now we can start. We... Сега да започнем.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 Двама члена от е, НП И така, край на гласуването. Приема се. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 и 181 са идентични, за, против, въздържали се, приема се. за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Извинение 19. За, против, Повтаряме изменение 19. Votiamo adesso l'emendamento 19. Chi è a favore? Chi è... И така, да гласуваме за 19. За, против, въздържали се, отхвърля се. 205 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, да проверим. още в, в, в е, два гласа в повече за НП. Сега един повече за, е, от НП. Край на гласуването. Отхвърля се. Още едно съобщение. Шведския превод е, можете да е, слушате на 20 канал. Изменение 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 207 за, против, въздържали се, отхвърля се. 208 за, против, въздържали се, да проверим 208. Край на гласуването. Отхвърля се. 209 за, против, въздържали се да проверим.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 211 за, против, въздържали се, отхвърля се. 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. 915 за, против, въздържали се, отхвърля се. 215 за, против, въздържали се, отхвърля се. 216 против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 216. Край на гласуването отхвърля се. Ега il 217. Eh, votiamo. È respinto comunque. Така или иначе отхвърлено. Това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 217. Да гласуваме за 217. За. Против. Въздържали се. Да проверим 217. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Сега компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Сега да скочим напред, да прескочим и да отидем на 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменението на Айкхаут. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9.16 Трета част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 655 и 56 за, против, въздържали се. Да проверим. Гласуват. Край на гласуването. Отхвърли се. Компромис 17 за, против, въздържали се. Приема се. След това е компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Сега доста напред отиваме. Извинение 23 от докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменя 293 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 9. За, против, въздържали се, Приеме се. Сега гласуваме 3, 353 и следващото идентични. Открихте ли ги на, в списъка за гласуване? За, против, въздържали се, отхвърлят се. И двете. 353-360. 358 сега. На Белет, Гамбус и Етал. 358. За, против, въздържали се, отхвърля се. 355 за, против, въздържали се, отхвърля се. 345 за, против, въздържали се, отхвърля се. 359 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега изменение 352, 363, 364, 665. Всичките са еднакви, повече или по-малко. Гласувайте за, против, въздържали се, отхвърлят се. Край на гласуването. Отхвърлят се. Днес е, има една група, която винаги гласува в дясно. Съжалявам за това. Сега 366. За, против, въздържали се. Да проверим. 366. Гласувахте ли край на гласуването? Приема се. Компромесо... Сега, компромис 10. Компромис 10. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 11. За, против, въздържали се, приема се. L'emendamento 400... 408 изменение на Гутелант и останалите. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И 326 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 12 за. Против? Въздържали се? Приема се. Votiamo adesso l'emendamento 446. 446 на Gutland и останалите. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 447 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. adesso. Сега преминаваме към компромис 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 14. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 15 за. Имам а, въпрос а, или по-скоро молба да забавите темпото. Прекалено много бързо препускате през а, списъка за гласуване. Ние не можем да ви настигнем. Okay. Сега ще гласуваме компромис 15 на същата, на същата страница. Аз имам... Моя номер на страниците е друг, така че компромис 15. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 460. 460. Изменение на господин Лизе. It is for me on page 34. При мен на страница 34. Кой е за? против. Да проверим. Il е кюзо. Край на гласуването. Приема се с един глас. Сега Преминаваме на страница 38, 508 изменение на Гутланд и останалите. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 509 на господин Лизе за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. На следващо място. 509. 52. Страница 52. Някои се радват. In my voting list it is page 52. В uh, моя списък това се пада на страница 52. Изменение 60 и 61 на докладчика. Кой е за? Против. Да проверим. Абете votato tutti, или voto е кюзо? Всички ли гласуваха? Край на гласуването отхвърля се. Сега и 3.33 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 666 за, против, въздържали се. Да проверим. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Край на гласуването. Приема се. 667. 667 за, против, въздържали се, отхвърля се. 668 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 669 за, против, въздържали се, отхвърля се. 670 за, против, въздържали се, отхвърля се. 671 с И334 са идентични, за, против, въздържали се, приема се. L'emendamento 600... Преминаваме към 676 изменение за, против, въздържали се, приема се. 64-то за, против, въздържали се, приема се. И сега Шестдесет и пето, шестдесет и шесто на докладчика, кой е за, против, въздържали се, приема се.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 за, против, въздържали се, приема се. 684 за, против, въздържали се, приема се. 685 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69-то, 70-71 за, против, въздържали се, приемат се. 686 за, против, въздържали се, отхвърля се. 687 за, против, въздържали се, приема се. 72-73 за, против, въздържали се, да проверим. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Всички ли гласуваха край на гласуването? Приемат Приемат се. Адесо. Сега. 688 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74 за. Против. Въздържали се. Приема се. Адесо вотямо il компромесо. Сега компромис 16. Компромис 16 за. Против въздържали се, приема се. Госпожа Сомер. Не трябва ли да гласуваме в 7? Не. В началото на заседанието обявих, че ИТРЕ 37 е обхванато от компромис 13. Това е техническото съобщение, което направих в началото. И така. 717 и 926. 60-та страница, това е това в моя списък. Намерихте ли ги тези изменения? Добре, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. 719 и 927 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 718 за, против, въздържали се, приема се. 720 за, против, въздържали се, отхвърля се. 928 съвместно с 722 и 23 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 725 за, против, въздържали се, отхвърля се. 724 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме 727 728 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Сега по преамбюла 83-то за ситрено за против, въздържали се, да проверим 83-то. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Всички ли гласуваха? Моля, спрете с гласуването. Приема се с един глас разлика. Adesso votiamo Deve 4. Chi è... Deve 4. Дебе 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, при, е, приема се. Изменение 100 на миньор за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 и 9, 11 за, против, въздържали се, приема се. 110 на Лиза. За. Против. Въздържали се да проверим. Авете вода до тути. voto е chiuso. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отново с един глас се приема с един глас разлика. Сега Votiamo adesso l'emendamento 137. Sì. 137 на Гутланд и останалите. Това е в списъка на 67 страница. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто то на Вишневска и Пиеха. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Now we go to the last page. Преминаваме към последната страница, поне в моя списък. Сто За. Против. Въздържали се да проверим. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Край на гласуването. Приема се. Votiamo adesso l'emendamento 11 del rapporteur. Chi е a favore? Следващото е на докладчика. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174-то, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 176-то за, против, въздържали се, приема се. Votare adesso ITRE 15. ИТРЕ 15 за, против, въздържали се, приема се. Сега електронно гласуване по проекто доклада. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Adesso votiamo sulla draft legislative resolution. Сега гласуваме по проекто законодателната резолюция. Електронно гласуване отново. Avete votato tutti? Sì. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Нека да отправя поздравления към докладчика, към докладците в Сянка за свършената от тях работа. И сега изчакайте. Ескузат, сори. Мис Дорнано е... Извинявайте, госпожа Дорнано поиска думата. А, моля, слушайте внимателно. Благодаря, господин председател. Нашата група не е, е, се съгласява с тази реформа, която смятаме, че е твърде, е, <clears throat> твърде рискова. Реформата на, не може да бъде включена в а, а, а, металургичната промишленост е подложена на една огромна огромна конкуренция, особено от държави като Китай. И е, ние също така а, а, ние смятаме, е, не можем да приемем а, това, което се крие на, зад Международната морска организация, а, Организацията на гражданското въздухоплаване, които а, не включват от а, системата на морското, а, на мореплаването и на въздухоплаването в системата на търговия с енергии. И ние не можем да се намесваме в тези организации и да се субституираме за тях. Именно по тези причини ние гласувахме против. Това всъщност е, обяснение и деклариране на начина по който сте гласували. Аз си мислех, че искате да зададете въпрос по член 56 алинея 3. Добре, обяснихте вода си. Благодаря ви много.